Сега следващата точка от дневния ред, кратко представяне на следния доклад. Става дума на госпожа Станока и госпожа Блинкебичуте е, създаване на условия на пазара на труда, които са благоприятни за постигане на равновесие между професионалния и личния живот. Сега искам да дам думата на двете дами докладчици за 4 минути. Госпожа Станока първо. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин комисар. Докладът изтъква колко е необходимо да бъде променено обществото, а именно жени, е, в положението, когато жените и мъжете печалят и двамата и имат ангажименти да се грижат за семейството. Необходимо е да има законодателни мерки, съчетани с незаконодателни такива, така че и мъжете и жените да могат да съчетаят по-добре отглеждането на семейството, е, живота с приятели, кариерата и личното си развитие. Трудовият е, пазар трябва да може да предоставя гъвкави варианти за работа. Европейският съюз трябва спешно да приеме политика за равновесие между е, кариерата и личния живот, за да може да се създаде и повече възможности за развитие на е, многообразие в обществото комисията трябва да излезе с законодателни предложения за възможност е, за отпуска, директивата за отпуск по майчинство и бащинство и директивата за отглеждащите семейства. Също така призоваваме да има достъп до достъпни услуги за отглеждане на деца, за възрастни членове на семейството, за хора с увреждания или болни. Значителен част от доклада се посвещава на качеството на заетостта, защото кризата увеличи броя на работещите бедни в Европа. Хората трябва да работят все по-дълго и повече, да работят на повече от едно работно място, за да имат някакви нормални доходи. Ние призоваваме да има а, гъвкавост в работния режим, ориентиран към работещите, за да не се поставя допълнително бреме върху мъжете и жените, които отглеждат семейство. Също, необходимо е да има такива условия на пазара на труда и те ще бъдат постигнати само ако има възможност да се поддържа и качество на живот извън а, кариерата. Тоест хората да имат достатъчно време за личностно развитие, за свободно време, да се борим с неравнопоставеността в обществото. Като съдокладчици ние сме много удовлетворени от е, окончателния вариант на проекто текст на доклада на комисиите за жените и заетостта. Обезпокоени сме обаче от много големия брой искания за разделни гласувания – вие сте получили изявлението на мрежата от неправителствени организации, които от 2012 година работят съвместно за повишаване на информираността относно какви са проблемите пред мъжете и жените, които трябва да съчетават частния си живот с кариера. И тези мрежи от неправителствени организации е, ни призовават да приемем целият текст на доклада, за да не подрониме неговата цялост. Надявам се, че колегите няма да пренебрегнат тази молба. Госпожа Блинкевичуте. Ačiū, ponė pirmininkė. Е, pirmiausia, aš dėkoju bendra pranešėjai. Благодаря. Искам да благодаря на колежката ми съдокладчик, е, госпожа Жданока, и на всички останали, с които работихме заедно по текста. Този текст е, е реакция на коми... пътната карта на комисията за решения за съчетаване на личния и работния живот, особено за семействата с деца. Комисията е, ние ще започне консултации с обществото, с гражданските, е, с неправителствения сектор. И ние призоваваме комисията да излезе с законодателни предложения по темата. Тя е много наболяла за страните членки, защото реално се отнася за всеки един от нас. Съвета прие през юни заключение за равнопоставеност на половете, с което призовава да има по-силни законодателни мерки, които дават възможност мъжете и жените да съчетават личния си и личния си живот и кариерата. Затова и ние се обръщаме към комисията да излезе с по-амбициозни предложения за директивата за отпуск по майчинство, а също така и за отпуск за членове на семейството, които се грижат за е, член от семейството, който зависи от тях. Трябва да има и социална закрила за тези лица. Също призоваваме комисията да излезе с предложение с директива за отпуск по бащинство, минимум две седмици платен отпуск. Също така призоваваме да се преразгледа директивата, така че платеният отпуск да не е, по, по майчинство или на родителите да не е 4, а 6 месеца. Мерки на трудни, трудовия пазар в това отношение са много важни за борба с социалното изключване. Жените е, трябва да имат възможност да се справят с кариера и личен живот. Много е важно да има и по-добро координиране на възможностите за вземане на отпуск в различните страни членки. Не трябва да забравяме, че Европа застарява и то много бързо. Затова семействата трябва да имат повече време да остават е, у дома си. Много често жените решават да не раждат повече деца или да не раждат изобщо деца, когато виждат, че не могат да съчетаят кариерата си с отглеждане на, семейство. Не е странно, че в толкова страни намалява раждаемостта. Затова трябва на работата да има атмосфера, която да е благоприятна за отглеждане на семейство, да има и социални гаранции за семействата с деца. Въпроса за равнопоставеността на половете също е изключително важно, защото е, е основен проблем възможността да се съчетават кариерата и работата. Затова трябва да има законодателни мерки. В доклада от Елема и много внимание на създаването на адекватни условия за отглеждане на децата би трябвало да има възможност страните членки да започнат да изпълняват определени цели в това отношение, за да може да дадат възможност за съчетаване на кариерата и личния живот. Няма едно единствено решение за всички, но трябва да има баланс, за да може всеки да следва и кариерното си развитие, и нуждите си от личен живот колегите в различните политически групи разбират колко е важен този въпрос и ние трябва да изпратим послание на всички наши граждани, че не си затваряме очите пред проблемите им. Моля, подкрепете доклада. Благодаря. Сега преминаваме директно към процедурата на спонтанни изказвания. Госпожа Сойнова за една минута. Благодаря, madame la děkuji kolegyním za předložení jejich zprávy. já považuji také za důležité aby evropský parlament благодаря на колегите. Смятам, че е изключително важно да е, обсъждаме тази тема, като се има предвид как се развива демографския състав на населението в Европа. Необходимо е да има мерки за справяне с този проблем. Също така съм съгласна, че трябва да се сложи ударение върху политиките за семейството, да има и по-добри условия на работното място. Европейския парламент трябва да се обърне към страните членки да подобрят именно политиката за подкрепа на семейството, за подкрепа на отглеждащите деца или е, зависими роднини. Защото тук не става дума само за материални условия, но и е, за така условията на доверие, които трябва да се създава. Също така се обръщаме към комисията да осигури подкрепа за всички е, възможни е, вза... семейни взаимоотношения. Госпожа Мор. Um, I'd like to thank my colleague uh... Благодаря на колегата за много усърната работа по текста. Изключително важно е докладът да заеме ясна позиция срещу бюджетните и социалното неравенство. Тъжна реалност е, че жените са засегнати от неустойчиви контра... договори, от е, урязвания на публичните услуги. Комисията трябва да отчете това и да действа. Много е важно да покажем, че Европейския съюз застава зад равнопоставеността на половете. Това е наш ключова ценност – ние сме длъжни като е, парламентаристи от лейбаристите да покажем, че нашите избиратели в Обединеното кралство ще могат да се възползват от социалната закрила, която се предвижда в европейското законодателство, независимо какво ще се случи от тук нататък. Господин Мариес. Благодаря, госпожо председател инициативите, които до сега бяха предприемани на европейско и национално ниво за по-добро съчетаване между професия и семейство, не са довели до окончателен успех. Да, все още има разлика между двата пола, а за жените е толкова по-трудно да балансират между тези две сфери от живота. Има множество причини, поради които жените продължават да се намират в неравностойно положение. 28%, на 28% възлиза безработицата при жените в Гърция, т.е. много по-висока от тази при мъжете. Ето защо трябва да се предприемат различни мерки, включително и за справяне с предизвикателствата, пред които се намират европейските държави. Политиката на економии в южноевропейските държави прави още по-трудно съчетаването между всички тези сфери. Благодаря. Господин Яковчич, много ми харесва вашата реакция, когато казахте, че ето стигнахме сега до е, спонтанните изказвания. Аз много често се опитвам да се изкажа и сега искам да дам своят опит. Хрватска е една консервативна стена, страна. Аз имам много опит от парламентарна дейност в нея и всички усилия да се създаде равнопоставеност на трудовия пазар са изключително важни. Когато а, съставях избирателните листи на нашата партия, винаги се стараех в а, списъците да има поне една жена повече, отколкото мъже. Тази тема е много е важна. За това смятам, че и посланието на нашия доклад е отлично и ние трябва да застанем зад него. господин Лопес. Е, става дума за либерални политики, политики на строги економи и експлоатация. Това всъщност е, до голяма степен отклонява от социалните проблеми. 30 милиона от е, новите безработни имаме в момента. И ние всъщност атакувахме колективния договор. Става дума за намаляване на заплатите. Е, също така бедност, разрушение, приватизация на много сектори в економиката. Разбира се, трябва да се помисли за директивата за отпуска по майчинство. Смятам, че е, до момента този отпуск не се заплаща достатъчно. Сега обаче ще трябва да се опитаме да наблегнем на социалния аспект на различните цели, свързани там и да е, вземем необходимите мерки срещу неравнопоставеността. Аз мисля, че това няма да бъде възможно, ако не се засилят е, правата на човек. Господин Портасон, господин Себастиан всъщност. Моля. Е, Благодаря, госпожо председател. няма кой знае какво да се каже, защото нещата бяха представени пределно ясно. За да се съчетае по-добре професията с личния живот, както каза и другарят преди мен, са необходими много ясни и конкретни мерки. До сега политиците в Европейския съюз просто прикриваха нещата или пък не прилагаха онова, които сами бяха решили, т.е. подхода към отпуска по майчинство и отпуска на родителите. А ако работата на комисията в това отношение не се промени, никога няма да могат да се съчетаят личният и професионалният живот. Това е от основно значение за равенството между половете, ако политиката не се промени. Господин Полчак е следващия. Děkuji за udělení slova, paní předsedkyně. <clears throat> Já na té zprávě vidím. Благодаря, госпожо председател. Много положителни елементи има в доклада. Примерно правото за почивка, за необходимостта да има равновесие между кариерата и личния живот. Но в доклада има и някои отрицателни моменти. Трудовото законодателство е ограничено от много разпоредби и Европейският съюз не може да налага отгоре – Става дума за споразумения, постигнати посредством колективно договаряне и ние не можем да влизаме в ролята на профсъюз. В края на краищата това са въпроси, които се уреждат по принципа на субсидиарността и страните членки са тези, които трябва да работят по тези теми. Мерси. Euh, quand on parle du Parlement européen qui ne devrait pas être un syndicat, je voudrais dire que malgré les demandes госпожа Райна, когато говорим за Европейския парламент, трябва да говорим и за европейските синдикати. През 2015 година комисията реши да се откаже от преразглеждането на директивата за отпуска по майчинство под претекста, че тази директива не може да изпълни новите изисквания по отношение на баланса между професионален и семейен живот. За това искам да благодаря на двете съдокладчици. Този доклад ми се струва модерен и добре балансиран. В него се предлага един е, законодателен подход е, във връзка с отпуската по майчинство, отпуската по байчинство и родителския отпуск. Аз мисля, че това е най-модерното разпределение на ролите. В този доклад се предлага и е, гаранция за децата, които са в най-неравнопоставено положение, така че да се прекъсне дяволския кръг на бедността. Също така се е, предлага да се включи е, и е, правата на човека в е, социалните права, е, така че благодаря на двамата докладчици. Госпожа Данчила. Покара, респектив schimbările демографice, speranța de viață. Европа се сблъсква с демографски проблем. Много е ниска ръждаемостта, продължителността на живота се увеличава, сменя се структурата на семейството. Сега се появи проблема с миграцията. Освен финансовата и економическата криза, се налага да се справяме и с економии във всички области. Затова трябва да има повече сътрудничество между комисията и страните членки, за да се разработват позитивни политики за подкрепяне на майките и за създаване на адекватна система за социални осигуровки. Докладът засяга всички основни елементи, които са необходими, за да има баланс между личния и трудовия живот. Господин Негреско. Много, все по-трудно става съчетаването на личния и трудовия живот. Младите хора трябва да работят на няколко работни места, за да имат приличен а, доход. Трудовите условия са все по-стресиращи. Аз съм работил в отдел кадри и познавам много хора, които всъщност съжаляваха за това, че нямат възможност да имат личен живот. Ние трябва да знаем, че работодателите се възползват от конюнктурата, за да притискат работещите и да им отнемат възможността за личен живот. Трябва да има механизми за по-голям баланс, за борба с всичко това, което правят работодателите. Комисията трябва да даде едно амбициозно предложение – защото един добре балансиран личен живот води и до по-големи успехи в професионалния живот. С това приключваме процедурата по спонтанни изказвания и давам думата на господин Стилианидес. Уважаеми колеги, дами и господа, първо искам да изкажа благодарност на, от колегите Тайсън и Вера Юрова на двете съдокладчики госпожа Жданока и госпожа Блинкевичуте. Комисията споделя много от вашите анализи и заключения да имаш деца, да се грижиш е, за членове от семейството не е роля единствено в момента на жените. Всеки може да изпадне в ролята на грижещ се. Реално има много мъже, които биха искали да отделят повече време за семейството си, но или нямат възможност, или не ги окоръжават в това. Комисията счита, че ако една жена иска да бъде по-активна на трудовия пазар и да се възползва от високото си образование, тя трябва да може да го направи. Дори да има деца или да има нужда да гледа по-възрастни или болни роднини. Същото се отнася и за един работещ мъж, ако желая да бъде в къщи или да, се, да гледа болни роднини. Затова докладът се появява в много правилен момент. Той подкрепя нашата инициатива за подобряване на равновесието между работния и личния живот на хората, които са длъжни да се грижат за член от семейството. Искаме да обърнем внимание колко важни са тези предизвикателства. Ние предлагаме интересни варианти. Искаме да имаме един цялостен подход към предизвикателствата за осигуряване на, равно, на балансиран личен и трудов живот – Разработваме съответни инструменти, като насоки, критерии и механизми за мониторинг, но това не е достатъчно. Както съществуващите правни инструменти, така и е, съществуващите мерки трябва да бъдат модернизирани, обновени. А именно да се дава възможност и на мъжете, и на жените да постигат максималния потенциал на трудовия пазар – да помогнем на работодателите да получават уменията, които търсят, да се борим с дискриминацията и да не да прекъснем връзката между е, пола и е, бедността. Трябва да се предприемат и законодателни, и незаконодателни мерки в подкрепа на семействата, които работят и в бизнеса, за да може да има възможност и е, родителите да имат и друг вид репутация пред работодателите, да има съответно и инфраструктура за отглеждане на децата, за да могат родителите да имат избор – не трябва да забравяме също и проблемите с грижите за възрастни, за по-възрастни болни, зависими в сегашното така наречено сандвич поколение. Затова сега сме в процес на консултации с социалните партньори, за да търсим евентуално мнението им за евентуално законодателни предложения на европейско ниво. Направихме и публична консултация, тя приключи в февруари тази година. И заинтересованите страни показаха, че е необходимо да се разработят ред незаконодателни мерки на европейско ниво, насоки за политики, по-добре използване на европейските средства и е, дейности за е, споделяне на ресурси, свързани с дейността на социалните проблеми. Е, партньори, извънете. Комисията има за цел да бъде помощник в тези процеси и ако социалните партньори решат да не влизат в преговори в това отношение, комисията смята да разгледа възможността за създаване на ефективна законодателна рамка. Ние сме очертали този свой ангажимент в нашата работна програма и се надяваме на вашата подкрепа ще се обърнем а, срещу тези предизвикателства заедно, за да можем да подкрепим всички работещи мъже и жени в Европа. Благодаря. С това приключвам дебата. И последната точка от нашия дневен ред е посветена на едноминутни изказвания съгласно член 163 от правилника за дейността на парламента. Започваме с господин Ролан.